Dear colleagues, I would like to start the meeting. Колеги, ако обичате да започваме, първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Не са поступили заявки за промени в от дневния ред, така че считам, че той е прият. За ваше сведение, заседанието се излъчва по интернет, както е обичайно. С това преминаваме на трета точка от дневния втората точка от дневния ред, одобрение на протокола от заседанието от 23-24 януари и 19 февруари тази година. Протоколите са разпространени. Ако няма възражения, подадени по време на заседанието, протоколите ще се считат за одобрени към края на днешното заседание. Има малко по-дълъг списък от съобщения на председателя. След последното заседание на координаторите нямахме време да обявим решенията взети от координаторите. На първо място информация за това, което е направено по писмената процедура, раздаването на доклади и становища на колеги, Георгиус Ставракакис, бюджет 2014, след това Роса Естарес Гуд, отварянето на пазара за вътрешни пътнически транспортни услуги по железопътен транспорт, също транспорта за единната европейско железопътно пространство и Шмидт, е, железопътната система в Европейския съюз, становища Каленбах, становище по собствена инициатива, как може да помогне Съюз за създаването на благоприятна среда за разкриване на заетост и за стартиращи предприятия, становище за заетостта отиде на социалистите и демократите. Все още не знаем какво е името на колегата. Към края на този срок е предвиден но и обмен на становища по разпределението на докладите по собствена инициатива за функционалността и наличността на слотове. На предишно заседание през февруари бе прието нашето предложение да се стремим до края на парламентарния мандат, всяка една от шестте политически групи да оглави един проекто, едно проекто становище по собствена инициатива. Бе прието да се иска разрешение за доклади възоснова на предложения от НЕП, социалистите, зелените и консерваторите и реформаторите. След писмената процедура обаче координаторите в крайна сметка решиха първият блок доклади по собствена инициатива да са на НЕП, интелигентната специализация, социалистите под готовността на държавите членки за ефикасно и навременно начало на програмирането на политиката за кохезия, регионална кохезия и схеми за зелените получаха доклад за април за социалната политика. Изчакваме доклада на господин Гайс до тогава. Алде и Гое ще дадат също своите предложения за доклади по собствена инициатива, които искат да получат. Получихме и възражение от Алде, че не подкрепя тази схема и че иска доклада да бъде разпределен за първия блок. Това е информацията от заседанието от февруари. Ще ви дам допълнителна информация за координаторите след днешното заседание на координаторите. И така можем да преминем към четвърта точка от дневния ред. Доклада Йенс на Йенс Гайер. Не знам Йенс тук ли е, за да започне. Днес е предвидена и презентация на изследванията за регионални стратегии за промишлените области, което ще бъде изнесено от Херта Шхоненхофер, директор на Метис Виена. Тя ще представи резултатите от проучването. Така ще започнем обсъждането на този въпрос за регионалните стратегии с презентацията на Шхофнер. Благодаря. Първо искам да се извиня. Малко ми е странно да представям с гръб към публиката едно изследване, но ще се опитам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 Ще ви представя кратък документ, който разглежда регионалните стратегии за промишлените зони. Засегнати са всички промишлени зони. Което е наистина много интересно. Когато бях студент, индустриализираните зони бе много важен въпрос е, за регионалната политика сега малко устарям. И така, какво се разглежда в този документ, който сигурно съм всички сте прочели? На първо място, предизвикателството на структурните трансформации, като се поставя акцент върху всички промишлени райони. На второ място, какъв е приноса на политиката за кохезия – това ще го унагледя с четири, според мен, интересни примера. За град Манчестер, Есен, Лил и Билбао. Четири града, които имат сериозни потребности от преструктуриране. И които независимо от сериозните проблеми успяха да извършат преструктуриране, разбира се, с помощта на структурни фондове. Накрая ще представя някои заключения за политиката за кохезия. Ще направя няколко бележки за това, че е важно да се обръща внимание не само на интелигентната специализация, но и на тези въпроси за индустриалните зони в кохезионната политика. Това бяха акцентите в проучването, които вече засегнах. Първо, няколко думи за предизвикателствата, по-скоро значението на промишлеността. Промишлеността, макар че се отразява широко в медиите с финансовата криза и с спада в последно време, тя продължава да е двигател на растежа и структурните промени. Тя е била такъв двигател в миналото и все още е. На нея се пада 16 на 100 от БВП, и все още има голямо отношение върху заетостта. 100 работни места разкрити в промишлеността, на тях се падат 60 до 200 работни места в останалата част от економиката. В Европа на промишлеността се падат 80 на 100 от износа и 80 на 100 от частните инвестиции в научно-развойна дейност. Промишлеността е двигател на социалното, културното и разбира се економическо развитие. Тя претърпя сериозна промяна през изминалите 10-15 години. Увеличи се сериозно производителността, новациите, раздели се производствената верига на производство и редица услуги, които се изнасят на външни изпълнители, Увеличи се много влиянието и върху околната среда. Вече нямаме комини бълващи пуша, както беше в миналото. Приориентира се работната сила и сега има много сложни вериги на стойността. По време на кризата все пак е, бяхме свидетели на загубата на 3 милиона работни места в промишлеността, което се равнява на 10 на 100 от работната сила. Когато говорим за възстановяването от кризата, много важно е то да стане на базата на реалната економика и на производството. В тази връзка флагманската инициатива за промишлената политика настоява за конкурентноспособна промишленост, силна промишленост, особено що се отнася в сфера до конкурентноспособността и рамковата програма. Необходима е четвърта промишлена индустриална революция, който е много интересно, защото се иска преход от възстановяемите източници на енергия през преобразуването на сградния фонд и производството в енергоефективен режим. Все още е съвсем неясно какво точно представлява промишлеността. Предполагам всички си представят бълващите дим комини, но промишлеността е нещо, което се определя в промишлената политика и тя е насочена към промишлеността. Ако се вгледате по-внимателно, ще видите, че за Евростат това е производствения сектор. Някои включват услугите, бизнес услугите, финансовите услуги, други не. Промишлеността може да се каже, че е като бяло петно, не е много ясно. Промишлеността е нещо, което произвежда. Надявам се, че схемата няма да ви обърква. Ще започна най-долу, вдясно. Какво е промишлена политика? Тя е в основата на Европейския съюз. Както знаете, през 50-те години, когато на дневен ред са били решаването на проблемите в стомонодобива, металургията, Държавите членки обединиха усилията си, за да решат проблемите на тези залязващи индустрии. те обърнаха внимание на изгряващите промишлености в национално ниво, но обърнаха внимание и на залязващите промишлености. След това промишлената политика премина към, от секторна към хоризонтална схема. Включва се научно-развойна дейност, предприемачество, квалификация, обществени поръчки, данъци, регулация на държавната собственост и така нататък. По-широкото понятие на промишлена политика по същество включва старите секторни политики, хоризонтални политики и кохезионната политика. Разбира се, това не са единствените политики, които се отразяват на промишлеността. Околната среда, земеползването също влияят върху промишлеността. Съюзът има и много политики, които не са пряко насочени към промишлеността, като инфраструктура, енергетика, които могат да, да оформят облика на индустрията. Индустриалното наследство е нетериториализирана политика. Само, че то се материализира в територии. Старите промишлени райони са добър пример за материализацията на старата промишлена политика в някои области. Стомонодобива и всички други отрасли, които се считат за стари промишлени отрасли, когато бяха изправени пред натиска на разделението на труда и изнасяне на производството в други части в света, претърпяха сериозни проблеми, които добиха доста драматичен акцент през 70-те години. Много трудно беше възстановяването. И ясно е кои са области, за които говорим. Североизточна Англия, Рурската област, страната на Баските. Има и нещо, което не получава акцент, а именно някои части от новите държави член, които са изправени през същите проблеми. Макар и доста по-късно, Тези проблеми бяха вследствие на режима и на формите на управление в тези страни. Може да се каже, че новите предизвикателства, пред които е изправен Съюза, размиват вниманието към старите проблеми, като източното разширяване, глобалната конкурентоспособност, лисбонизацията на кохезионната политика и сега финансовата криза. За да не говоря абстрактно, проведохме четири проучвания на казуси в тази област, като акцента бяха градските райони, как те се справят с тези проблеми, защото промишлените райони по принцип се падат в градски райони. Как се справят с преобразуването тези области? Есен, Руската долина, стоманодобив. Лил близо е до границата с Белгия, въгледобивен район, текстилна промишленост, Манчестър, двигателя на промишлената революция в Европа и Билбао. Минно дело бе в началото източника на растеж, след това корабното дело, морското дело – Много интересна е историята в тези райони, но тъй като имам само 20 минути, няма да мога да навляза в подробности за тези градове, тъй като според мен те показват много интересно как се развива Европа и какво представлява териториалното развитие. Обща черта на тези четири града, които служат за примери на останалите изправени пред същите проблеми, са дългосрочно развитие. Застроените площи са замърсени с стара инфраструктура, стари фабрики, стар сграден фонд. Е, е, жилищният сток, е, жилищният фонд се нуждае от саниране. Има много обществени места, които се нуждаят също от рехабилитация, речни зони от преструктуриране. За първи път, когато отидох в Руската област, видях открито заустване на канализационни води, което бе невероятно още и през 70-те години. Та това са типа проблеми, пред които са изправени тези градове. И четирите града успяха да извършват преход от стари занемаряни райони към сравнително процъфтяващи градове, което е удивително. Нека да ви обясня как са постигнали този успех. Основната ми теза е, че има нужда от много парични средства, но не са необходими само пари. На първо място задачите, които вече посочих, рехабилитацията на жилищния фонд, на земята, при изграждането на инфраструктурата. Това не може да се извърши само от една местна власт или от националната власт, изисква се сътрудничество. И в четирите района има много интересни примери за сътрудничество. Руската област стар градостройствен район, където има много интересен модел на управление. Преди 30 че и повече години редица местни власти отдават правомощията си за планиране на съвместна асоциация – асоциация, която в момента е парламент, в който дават своя принос е, съответните местни власти. В Лил трансграничното сътрудничество също бе много важен въпрос. Особено, че между Франция и Белгия границата е ефективна. Има едно общо пространство с общ език. Дългия процес на сътрудничество започна с групиране за териториално сътрудничество между белгийски и френски власти. И за другите два града мога да дам интересни примери за хоризонтално сътрудничество. Това е много важна тема в контекста на управлението. Управлението не е само многослоев процес, то включва и хоризонтално сътрудничество. Публично-частното партньорство също е важен момент. В Билбао са създадени асоциации, Агенцията за развитие, която обединява национални, регионални, местни власти и частния сектор. И на трето място много е важно съгласуването между планирането, економическото развитие, нужно развойната дейност, трудовия пазар, социалните политики. Има интересни примери във всичките четири града в това отношение. Вертикалното сътрудничество е един въпрос. На второ място локалното и, и национално измерение, съчетаването на местни и национални подходи. И тук няма рецепта, По-скоро целта е промишленият район да може да се възползва от национални схеми, национални подходи. Обединеното кралство не насърчаваше конкретно райони чрез схеми за развитие. но имаше помощ по време за, в контекста на нови технологии и Манчестър получи помощ по такива схеми. Това бе един подход отгоре надолу за технологии, който даде резултати. В ЕСЕН има много интересен пример. Международното строително изражение, което започва през 70-те години с една харизматична личност, която стои за това начинание в Емшер парк, първо се започва с преобразуването на някои промишлени обекти. Взехе Золверейн е много интересен пример за преобразуване на промишлен район в нещо ново. Бяха разработени редица индивидуални проекти. В Лил се следва съвсем различен подход. Има национална политика за децентрализация и създаване на децентрализирани градски райони – с технологични клъстери. В Билбао акцентът е върху публично-частните партньорства. Успешните стратегии ще ги пропусна. Какво може да направи кохезионната политика? Принципно всичко. Почти няма ограничения. Ще пропусна и този слайд, може да си го прочетете. Тук има примери за приноса на кохезионната политика, за развитието в Лил, Билбао, Манчестър и Есен. Принципно рехабилитация на промишлени обекти, промишлено преобразуване и основни проекти. Какво е заключението? Искам да подчертая следното през последните 5 минути от моята презентация. Промишлената политика не може да преобразува промишлените райони. Една от полуйките на промишлената политика от 50-те до 70-те години на миналия век е, че наместа на правителството недооценява потенциала за неуспех при такъв тип правителствена намеса и се наценява риска за пазарни проблеми. Държавната политика рядко може да павира пътя за нови технологии, но диверсифицираната економика може, когато съчетава различните промишлени отрасли, и регионалното измерение. Промишлените стратегии са рисковани, ако те са насочени за националните шампиони. Промишлената политика по принцип трябва да подпомага международната конкурентоспособност, като кохезионната политика трябва да помага на местните власти да намерят пътя към възстановяване. И най-важното е на местно и регионално равнище да има стратегии, които насърчават диверсифицираното развитие. Диверсифицирано означава да не се поставя акцента само върху научно-развойната дейност. Защото какво се случва? Не мога да го докажа, тъй като няма статистика по въпроса, но с преориентацията на кохезионната политика към нощно развойна дейност съм убедена, че старите промишлени райони са изостанали в конкуренцията за получаване на средства на фондове. Едно евро инвестирано в процъфтяващ район носи много повече ползи в замяна, отколкото евро инвестирано в райони, които се нуждаят от физическо трансформиране. Кохезионната политика няма териториален подход, който да надхвърля програмите и затова е много трудно да се прецени къде точно отиват паричните ресурси, какви ползи извличат тези райони, ние извършихме една компилация на материали от различни източници, без да знаем точно къде отиват парите и старите промишлени райони, които все още са на пътя към преориентация и възстановяване, според нас все още са необходими парични средства. И не само това, парите не са единственото, както казах ще пропусна този слайд. Това, което липсва на кохезионната политика е истински комплексен подход за териториално развитие. Да, това не е забранено в регламента, но не се и иска. Искам да ви дам за пример фонда за селскостопанско и развитие, развитие и развитие на селските райони. Инициативата Лидер. Тя създаде териториален подход, който липсва при кохезионната политика. С интегрираните териториални инвестиции в новия регламент се дава възможност да се определят територии с стратегии и да се прилага набор от мерки. От това, което чувам, трябва има изискване за 5% обвързаност на средствата с а, инициативите, което мисля, че няма да бъде прието при преговорите. При старите промишлени зони трябва да се насърчава хоризонталното и вертикално развитие, да се развият нови концепции за развитие на тези стари райони, за да могат и те да извлекат своя дял от програмата. В много държави членки, под нивото на оперативните програми, индивидуалните участници имат много малко възможности да финансират свой собствен план за действие и съвместна стратегия. Метода за на териториални инвестиции ще е много добър вариант е, да се върнат обратно на картата старите промишлени райони, да получат те вниманието, от което се нуждаят, за да може да бъдат е, подпомагани по линия на кохесионната политика, по линия на сътрудничество и на финансиране. Благодаря. Благодаря много. След е, това ще проведем една съвместна дискусия. Констанца. Благодаря, госпожо председател. Малко съм разколебана. Ще ми се да реагирам на някои от нещата, които бяха изложени току-що, но все пак позволете ми да започна с бележките, които ми връчи докладчикът за да ги изложа от негово име. В документите ви има проекто доклад относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз. Докладът се базира на данните от работния документ като в доклада се формулират някои искания към комисията и към държавите членки във връзка с един нов подход към промишлените райони. Направен е списък на най-големите предизвикателства пред бившите промишлени региони. Лично аз не съм запозната още с изследването. Днес го получих, тъй че не съм го чела но списъкът а, от основни предизвикателства е направен въз основа на резултатите от изследването. в проекто доклада са изтъкнати специфичните проблеми на бившите промишлени региони в Европа, дългогодишни периоди на растеж, последвани от а, много бърз упадък на економическото развитие, свързан, разбира се, с необходимостта от а, пълна преориентация. В проекто доклада също се посочва, че в региони, районите с бивша промишлена структура няма достатъчно средства, в много от тях няма достатъчно средства за устойчиво преориентиране на дейността. Също така в проекто доклада се казва, че както на регионално ниво, така и на ниво държави членки и на европейско ниво съществуват възможности за економическо развитие, които могат да бъдат освоени, обаче често не отговарят на реалните потребности на регионите. Затова докладчикът посочва, че за развитието на такива бивши промишлени райони трябва да се разработят истински концепции – нещо като предварително обвързване с условия във връзка с бъдещата кохезионна политика. Само така могат да се освояват ефективно съответните фондове регионални. Докладчикът апелира към държавите членки да избягват бюрократизиране и осложняване на процедурата по кандидатстване за европейски средства от фондовете. А, опитвали сме се на европейско ниво да упростяваме тези процедури и няма да се уморим да подчертаваме колко важно е това да стане и на национално и регионално равнище, където често пъти наблюдаваме осложняване вместо упростяване. Докладчикът призовава комисията да се занимае с сегашното състояние на бившите промишлени региони, да очертае най-големите предизвикателства в тях и в сътрудничество с тези региони да разработи ориентировачна регионална стратегия. <clears throat> Тоест принципът на програмата Лидер – не само за селско-стопанските региони, а и за градските райони. Средства, които могат да дойдат от Европейския регионален фонд. Докладчикът вярва, че промишлените региони имат своите шансове. Разбира се, че интелигентната специализация и тази стратегия е нещо много важно за тези региони и всъщност трябва, би трябвало да бъде част от доклада, но докладчикът е сметнал, че това излиза извън правомощията ми. Ето, до тук а, говорих това, което докладчикът ме помоли да кажа. От тук нататък а, изразявам лично мнение. Новият подход на структурната политика за следващите 7 години всъщност очертава път, по който трябваше да тръгне много отдавна. Прекалено дълго си правехме иллюзията, че промишлеността не е непременно необходима. Важното е да има услуги и услуги. И достатъчно услуги. Нещо, което беше огромна грешка по този начин всъщност разрушихме неща, които е трудно да поправим. Най-малкото е по-трудно, отколкото ако предварително бяхме разбрали, че не бива да се опитваме да разрушаваме промишлени региони и да изграждаме на тяхно място нещо съвършено ново. Знаете, че структурната политика може да бъде полезна. Лично аз съм от източна Германия, както знаете, в Саксония, Саксония, Анхалт, Тюрингия имаше огромна промишленост, която след падането на Берлинската страна по понятни причини се разпадна. И именно там беше приложена структурната политика и резултатите показват колко добре върви възстановяването, включително и на промишлени центрове, нещо, което не се наблюдава в други региони на Европейския съюз. Така че искам да ви кажа, че структурната политика наистина може да помогне. Освен това, новите възможности, които предлага преосмислената кохезионна политика, дават шанс да се върви напред. Затова смятам, че в преговорите не бива да отстъпваме първо по отношение на конверсията и подпомагането на предприятията. Äh, трябва да говорим и за реиндустриализация, преструктуриране и се надявам, че след като прочета изследването, ще намеря там някои конкретни идеи за да ми дадат насоки за по-нататък. Но още веднъж апелирам. Нека да не си правим иллюзията, че промишлеността е работа за страни извън Европейския съюз, където заплащането е по-низко и няма нужда да се спазват строги екологични разпоредби. Напротив, трябва да имаме нов поглед, ново съзнание за промишленото развитие и то трябва да е част от нашата структурна политика. Това бяха моите бележки и бележките на Йенс Гайер. Благодаря. Благодаря. Констанция Карима Делина има думата от докладчи за сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Тодлинг Шонхофер за това, че представи своето проучване и а, каза нещо много важно. Трябва да се подготвим за бъдещето. Действително това трябва да се случи и трябва да видим кои са основните отрасли, които ще носят економически растеж в бъдещето. Въпросът е обаче, че има доста сложни ситуации в някои е, региони, в които опадъка на промишлеността е, е довело до влушаване на положението. И така, какво можем да направим днес в Европа, за да се обхване връзката между диверсификацията на промишлеността и начина по който тя се разполага. Искам да ви обърна внимание на няколко елемента. Първо, прозрачността на помощта, особено там, където има кластери – Малките и средни предприятия често работят в отрасли, за които не говорим толкова много, а именно отраслите, свързани с ръчно производство и отраслите, свързани с социалните услуги. И тяхното участие е много важно. Ето, например, вие говорите за Лил, госпожо, в Лил. Старата сточна гара бе трансформирана в нов тип пространство, което привлича хората и което е оборудвано и с слънчеви панели. И така. Могат да бъдат взети предвид местните потребности и да се работи възможно най-близо до потребностите на хората на място. Не трябва да се забравят и много регионалните програми – и програмите за междурегионално сътрудничество, които дават е, възможност да си сътрудничим с, за справянето с липсата на заетост. И накрая, много важно е за нашето бъдеще Европейски социален фонд и другите социални фондове да могат да работят съвместно. Европейски социален фонд би трябвало да играе основна роля за предвиждане и адаптация на квалификациите, така че те да отговарят на потребностите на иновационните отрасли и за включването на образованието в тази дейност. Ето да кажем, всички области, свързани с екологизирането в момента, трябва да променят а, своя модел и трябва да могат да се развиват. По този начин можем да работим с поглед обърнат напред. Благодаря. Благодаря Мари-Терес Санчес Шмидт. Euh, благодаря, госпожа председател. И аз искам да ви благодаря, госпожа Тодлин, за работата свършена по този доклад. Основните предизвикателства, които ви изредихте, са нещо, което искам да спомена. Кризата показва много а, сериозно въздействие, оказва сериозно въздействие върху, по-опад... върху западналите региони. Много европейски средства са на разположение и по-настоящем, за да се подпомогнат търсещите работа, за да се преквалифицират, за да се инвестира в нови структури, които са по-конкурентоспособни и по-ефективни. И тук искам да ви припомня, за да не го забравяме, че европейските средства в дадена че публичните средства, които са налични в дадена страна, не трябва да означават, че там не са необходими европейски средства. Карима Дели също спомена тази тема, но и аз ще я спомена. Пък и вие я споменахте, госпожо, в своето проучване – че е важно да се вземе предвид стратегията за преобразуване а, на културната и креативна промишленост, която в момента нараства, докато останалите елементи на промишлеността отбелязват спад. Това е много атрактивна област. Ето, например, съвсем наскоро във Франция бе бяха предприяти мерки а, е, за насърчаване на тази промишленост, а, е, за а, е, насърчаване на производството на артистични и културни продукти. Подобни проекти се отразяват и на градове като Глазго и като Лил. Така че тази стратегия за насочване е, на дейността е, към културната промишленост трябва да не се пропуска. Благодаря. Благодаря много, Мари Терес. Давам думата на Ламберт Ван Дистелрой. Благодаря. Много се радвам, че темата е включена и в проекта доклада и в проучването. Нека да кажа, че тези четири примера показват, че кохезионната политика води до резултати. Много е важно това да се каже, защото ако погледнем резултатите, те действително са много добри и има една сериозна трансформация, включително и в менталитета. Моят въпрос е следният. идентифицирани ли са регионите, които са заплашени от подобни проблеми? Знаем ли точно къде ще бъдат следващите сериозни проблеми? Ето, например, в моя регион се наложи двама големи производители в химическата промишленост да затворят фабриките си съвсем наскоро, а пък и Изобщо ще има преместване на промишленост и в рамките на Европейския съюз, и в останалата част на света за това. Моят въпрос е, знаем ли как да предвиждаме кои региони могат да бъдат засегнати от подобни проблеми през следващите 10 години? В началото казахте, че ще говорите и за интелигентните технологии. Казахте, че може да се спрете на тях накратко. После споменахте научно-развойната дейност, но това не е всичко. Научно-развойната дейност е включена в програмата Хоризонт и там има около 60-70 милиарда на разположение. В Кохезионния фонд и в регионалните фондове можем да намерим допълнителни средства, ако се използват методите, които ви препоръчвате за интегриран подход. И така, кохезионната политика, новия вид кохезионна политика, би могла да действа не само като важен инструмент за възстановяване, но и за насърчаване на нови видове дейност. В моя регион, в Айндховен, останаха 10 000 безработни. Част от тях съкратени от Филипс, да кажем. А сега економиката се диверсифицира значително. Дойдоха нови фирми, които по-рано не съществуваха, като ASML в областта на дигиталните технологии и нещата вървят добре. И така просто можем да използваме различни видове средства, за да постигнем резултати. Мисля, че тук противоречия няма. Благодаря. Ожи Власак. И мне, абих подяковал за презентаци. Благодаря. И аз искам да ви благодаря за проучването на тема промишлените райони в Европейския съюз и тяхното трансформиране. Мисля, че темата е много полезна и важна за нас. Нека да спомена нещо тук. Тези области отговарят на 80% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Това означава, че не трябва да ги пропускаме, трябва да им обръщаме внимание. И то от гледна точка на всички аспекти. И околната среда и заедостта. И така, според мен, интегрираните териториални инвестиции са най-добрият начин да се действа. Така че бих се радвал финансите да бъдат разширени и да могат да се използват други европейски средства, да кажем от Хоризонт 2020. Много важно е да се намерят връзките между отделните стратегии. И това не трябва да се забравя, когато създаваме проекти под тези програми. Държавни и европейски стратегии, но също така местни и регионални стратегии, градски стратегии. Лидер, например, бе много добра програма и не случайно бе спомената тук като полезна за градските райони. На мен ми се струва, че програмата Лидер най-добре може да се използва в селските райони. Защото иначе може да се създадат конфликти между местните и регионални органи. А, не е добре да се създават конфликти между тези типове, между тези нива на управление. Благодаря. Госпожа Хюбнер. Dziękuję bardzo, ponieważ ja jestem e, shadowem w komisji. Благодаря, аз съм докладчик Сянка в Комисията по околна среда и искам да спомена няколко въпроса, които се обсъждат в момента в Комисията по околна среда. Първо, много се радвам, че можем да обсъдим тази тема. До тук се, се споменава тази тема, но никога не се взема предвид нейното значение за цели огромни градски зони. Мисля, че трябва да бъдат защитени тези стари промишлени зони в добрия смисъл на думата защита, за да могат да се развиват. Така както каза господин Ван Нистелрой, да могат да се трансформират по един естествен начин и да преминат към иновативна промишленост, към екологична промишленост в най-широкия смисъл на думата. И тук не говорим само за развитието на зелените зони, на парковите зони, но и за насръчаването на научно-развойната дейност за целите на промишлеността. Твърде често разглеждаме промишлеността само единствено като средство на про... за производство. Този подход е погрешен. Необходимо е да го променим, да видим нещата по нов начин, да видим цялата картина, да видим как се развива и науката. И една от много важните теми тук са новите енергийни технологии. Тези зони могат да ни подготвят за промяната в потреблението на енергия. И искам да ви обърна внимание, че в този момент в Европа се намираме пред повратна точка в економическото ни развитие. Хората, които търсят работа, имат шанс, но този шанс трябва да бъде намерен в трансформирането на промишлените зони. Не трябва да бъдат оставени те да се сринат. Много важно е също така да имаме предвид и равенството. Този тип промишлени зони често са в рамките на градовете. Много рядко в Европа имаме примери подобни на Силициевата долина в Штатите. А, а именно зона напълно отдалечена от градовете. Затова не трябва да забравяме и градския транспорт. Много често, когато една промишлена зона западне, лека по лека се спират и рейсовете до тази зона. Това не трябва да става. Трябва да продължим да гарантираме връзките с тези зони. И проектите, които се развиват, трябва да тръгват от хората, които живеят там. Не трябва да ни е страх да работим заедно с тях, трябва да можем да им обясним, защо в дадена зона се планира една или друга дейност, защо е необходимо зоната да се а, трансформира, модернизира и така нататък. И така, и от името на Комисията по околна среда, искам да ви благодаря, че се занимавате с тази тема и исках да ви представя а, и тази гледна точка. Има ли някой желащ да се изкаже от името на Европейската комисия? Заповядайте. Mr. Клаус Шулце? Yes, that's... Господин Клаус Шулце? I didn't prepare a statement, but I looked at the uh, uh study and particularly the conclusions on... the... Uh, Аз се запознах с проучването и с заключенията касаещи интелигентната специализация. Следих дискусията тук, която беше много интересна. Uh, няма какво да добавя към чудесния анализ на госпожа Клейленд. Искам да поздравя тази комисия, господин Гайер, за чудесния доклад. В него се очита интелигентната специализация като добро средство за сближаване на промишлената и кохезионната политика. Що се отнася до заключението в проучването, което бе представено днес, трябва да внимаваме да не допускаме една често срещана грешка, която се прави в проучването, която лесно може да се избегне, ако се вземат предвид насоките дадени от комисията, особено защото се до платформата за интелигентната специализация. Специализацията може да се разбере погрешно, съвсем лесно като ограничаване в някои области. Но това е по-скоро диверсификация на базата на реални усилия, на доказателства в районите. Ние даваме методология на районите. Това не е програма, която се налага отгоре. Това е схема, която дава много напредничав инструментариум и тя е само по тема едно от 11-те теми, които предлагаме Така се дава възможност на промишлените райони да излязат от патовата ситуация, да се ориентират към нови отрасли на, на промишлеността, възоснова на квалификацията в района. Съгласни сме, че трябва да има тясно междуведомствено сътрудничество и съгласуване на фондовете за квалификация по фонда за регионално развитие. В държавите членки виждаме, че се гледа сериозно на този въпрос. и Има много междуведомствено сътрудничество в страните, което не бе факт в миналото. Сега се случва при изготвянето на нови програми. Това е много добър стимул за стратегическото мислене. И на последно място да, трябва да се гледа въпроса как да се обвърже регионалната стратегия с бъдещите програми за териториално сътрудничество. Как държавите членки могат да използват тези програми, за да разработят водещи клъстери в области, където искат да са началните места. И именно тук трябва да се направи връзка с пътната карта, която се финансира по Европа Хоризонт 2020. По този въпрос ще бъде изнесена конференция, за която ще съобщим на тази комисия Стерлинг и Констанца Повдигнаха се много интересни въпроси. Ще се опитам да отговоря на тези, които според мен заслужават внимание. Кои райони са в опасност? Дали знаем за това? Анализът, който е извършен по линия на кохезионната политика, акцентира върху малки и средния бизнес, инфраструктурата и доколкото знам, не се обръща много внимание върху промишлеността. Така че, според мен, отговорът на този въпрос е не знаем. Господин Шулци е от Генерална дирекция Реджо може би е много по-добре запознат по темата. Господин Нил Стерой, вие казахте, че няма противоречие с научно-развойната дейност. Да, няма. Не имаме програма, да речем, един район с преобразуване и друг район с университетски център. Къде отиват средствата от Кохезионния фонд? В района, който процъфтява университетския център, технологичен център, той е в много по-добра позиция, за да набира средства от районите, които все още преобразуват стари промишлени обекти и имат стара инфраструктура и база. Те не получават толкова много финансови средства. Та, зависи от гледната точка. Моята теза е, че има много малко информация за това как се изразходват средства по линия на кохезионната политика на ниво под оперативната програма. Интересно ми бе да чуя, че Генерална дирекция регионална политика е толкова въодушевена за районите, при които се извършва предварителна оценка и програмиране. Аз лично не виждам кой знае колко ентусиазъм за, промишля... за интегрираните инвестиции не виждам Германия и други страни да са толкова ентусиазирани към отпускането на средства за стари промишлени райони. Аз още не съм видяла такива неща. И инициативата Лидер, тя разбира се не може да се предлага за промишлени райони. Исках да подчертая, че в развитието на селските райони е намерена методология и е хубаво да се адаптира нещо като регионалното и териториално развитие. Но метода не може да е същ. Защото 51% трябва да се определят от неправителствените организации. Средствата могат да се обвържат обаче повече с интегрираното развитие. Има ли други желаящи за думата Ламбергес? По следните въпроси. Ако не знаем какво става в химическата промишленост през следните 10 години, положението е ужасно. Това оказвам връзка с нашата агенция. Ще предстои сериозен натиск в тази промишленост за идното поколение. Когато обсъждаме доклада ГЕР, трябва да помислим за текст от рода че трябва да сме доста по-действени, да възприемем един изпреварващ събитията подход. Мисля, че е хубаво да се разгледат тези неща. Понякога наистина се поставя акцент върху някои области и те ще бъдат е, силно засегнати за сметка на останалите. И на второ място, в градските райони, разбира се, можем да използваме този интегриран териториален инструмент. Той е на лице, просто е факултативен. Регионалните, местни, национални власти решават дали ще го използват или не. Има добри примери вече за споразумения между местни власти и Европейската комисия за следващия програмен период, например в Холандия. Много важно е преобразуването на подобни райони да включва и сериозен ангажимент от съответната държава. Интегрираният инструмент е част от процедурата, но метода трябва да се поеме от самата държава. Не може всичко да стане само с привличане на европейски средства. От една страна имаме териториалния въпрос, физическото разгръщане на инициативата, но трябва да се работи и върху бъдещите работни места, образованието. В Билбао и другите градове виждате, че има промяна в нагласите и това е даже по-важно. Някои хората си мислят, че нещата ще продължат по-старому. Не е така. Трябва много да се инвестира в следващото поколение, да се променят работниците, с които разполагате. То това е едно съчетание на много инструменти. Национални е, схеми, европейски пари. Според мен е много важно стратегията за инвестиции да се подпомага от държавата. Тя да е готова да инвестира през следните години, ако има проблеми. И вече при наличие на такава стратегия, нашият интегриран териториален инструмент може да помогне да даде своя принос. Но Европа сама по себе си не може да извърши и да плати за тая промяна. Ние можем да внесем изменения и някои препоръки наистина едните 10 години ще са много важни. Благодаря, трябва да приключим с дискусията, казва председателя. Сега можем да определим крайен срок за изменение на доклада Гайер 21 март 12 по обяд. 21 март. Благодаря на презентатора. Продължаваме. Пета точка от дневния ред. Иновации за устойчив растеж, биоекономика за Европа. Ще дам думата на докладчика по становище Рика Манер. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Благодаря, госпожо председател. Нека първо да започна с това, че секторът на биоекономиката ще бъде все по-значителен през следващите години. От гледна точка на регионалното развитие, так мобил економиката а, има потенциал да създаде работни места. Не бива да забравяме, че дори и сега биоекономиката представлява основа за интелигентен зелен растеж, особено на фона на стратегията Европа 2020. Когато говорим за регионална политика, не бива да забравяме, че има седем а, области, свързани с биоекономиката. Седем от 11 това означава, че биоекономиката има огромно значение за бъдещето. Както вече казах, много от нещата, има много неща, които можем да направим по-добре. Имаме и много шансове да използваме, преработваме и рециклираме своите ресурси, за да бъдем по-ефективни. Това, което ни е необходимо е съзнателно, ефективно използване на ресурсите и намаляване на вноса. Тук имам предвид особено горското стопанство и други е, биопромишлености. Те предлагат е, значителни възможности. Биоекономиката още в този момент предлага отлични продукти, пластмаси, химикали иновативни продукти, които се разработват в Европа и би трябвало да проникнат на пазара, защото само на тази база можем да създадем и нова заетост и нови региони на растеж. Важно е, че много често такива ресурси могат да бъдат намерени в нашите региони. Ето, ако говорим за горското стопанство, това е така. Що се отнася до политиките, стратегиите, текстовете, насоките и прочие и прочие, трябва да се разработят наистина много ясни насоки, особено що се отнася до използването на аграрните фондове. Тук ни е необходима и много по-ефективна координация, както и кръстосано финансиране. Защо не? по пътя към биоекономиката не бива да мислим, че процесът ще е светкавичен. Той ще е постепенен, многофазов. Ето защо трябва да очертаем дългосрочни цели. Трябва да се осъществят дългосрочни инвестиции, именно за да постигнем целите, които сме си набелязали. Както вече казах, регионите играят централна роля в областта на устойчивото и приобщаващо развитие. Регионите имат ноу-хау за това. За това е важно да се мобилизират факторите на регионално равнище. Трябва да се разработят планове на местно, национално и европейско ниво, които да бъдат взаимно обвързани, за да се окоръжат регионите да се развиват в посока на биоекономика. Аз подкрепям предложението на комисията за образуване на публично-частни партньорства в областта на биоекономиката в Европа. Тук трябва да се засили ролята на малките и средни предприятия в Европа. Също така е важно на европейско ниво да гарантира гарантираме достатъчно финансиране за малките и средни предприятия, за да могат да участват в биоекономиката. Важно е да подчертаем и огромното значение на образованието и квалификацията по места в регионите, за да сме сигурни, че регионите разполагат с необходимото ноу-хау за развитие, на биоекономика. Надявам се, че в бъдеще в Европа ще има образователни програми, както в общообразователният сектор, така и в областта на професионалното обучение и образование, насочени към биоекономиката. И в заключение още нещо – Важно е да се очертаят специфични конкретни цели за увеличаване на дела на биоекономиката и да се осъществява мониторинг на европейско ниво по отношение на осъществяването на тези цели. Биоекономиката е част от бъдещето и има още много какво да се направи. Сега е, докладчетите в сянка. omdat, Рика Манар op een heel goede manier, zeg maar, ook de... Благодаря, ще бъда съвсем кратък. А, много добре беше обобщено от Рика Манер за кои аспекти на регионалната политика става въпрос, когато говорим за биоекономика в Европа. Но все пак имам някои бележки. За първи път комисията ни предлага логична визия за бъдещето на биоекономиката. А, преди до, до сегашни документи на комисията съдържаха някои елементи на биоекономика, но не беше излизал документ, в който става ясно, че биоекономиката е самостоятелен сектор с огромни шансове. Много се радвам, че тя е включена и в стратегията Европа 2020. Тя ни предлага огромно поле за действие. Целите, които си поставя биоекономиката, трябва да останат заложени в Европа 2020. И още нещо, стана въпрос за инвестиции в тази област, за тематична концентрация на бъдещите програми за, на фонда за регионално развитие и други фондове. Мисля, че сега е моментът да се вземе сериозно решение по този въпрос в държавите членки и да се определят приоритетите. С огромно нетърпение и любопитство очаквам развитието на интелигентната специализация. Любопитен съм кои теми ще бъдат очертани, дали само научно, научна и развойна дейност. Нещата са в самото начало. Същото се отнася и за продуктите, защото се очаква да бъдат създадени съвършенно нови продукти, нови материи ето, хрумва ми областта на противопожарната защита там. Има много интересни разработки. Говорим за приложна наука и това е много важно. Всички теми, които бяха засегнати, трябва да бъдат подкрепени от нас. Знаете, че съм докладчик в Сянка и за Европейския институт за информация и технологично развитие. И там също всъщност става въпрос за биобазирана промишленост през следващите години, както и за биоекономика. Важно е да се отбележи, че от една страна регионалната политика трябва да насърчава научните и иновативни кластери и от друга страна има европейска политика в това отношение. Благодаря. Патриш Пролин. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Madame la rapporteure. Госпожо председател, колеги, първо искам да благодаря на докладчика за свършената работа. По въпроса, мисля, че инициативата се движи в правилна посока. Се поставя акцент върху природните ресурси и решаване на проблема с продоволствената сигурност. Ясно е, че се нуждаем от общ подход, който да е устойчив във времето. Стратегията за биоекономиката е добра основа за справяне с тези огромни предизвикателства, пред които Европа е изправена днес. Трябва да сме по-инновативни, по-конкурентоспособни, да използваме по-малко ресурси. Ако разгледаме статистика в тази област, ще стане ясно, че трябва да се направи нещо. Това е истинска възможност за растеж в нашите райони, стига да имаме необходимата квалификация за това. Трябва да предприемем и допълнителни мерки. До момента обръщаме внимание върху научно-развойна дейност. Това е приоритет. Важно е да се инвестира и в ноу-хау, за да се разработват биоекономични продукти – Нуждаем се от по-последователна политическа рамка за изготвянето на политики и инвестиции в нова инфраструктура, за да се създадат нови инструменти, нови европейски биопродукти. Много важно е хората да станат съпричастни с целият този проект. Залог за ефикасността на стратегията е участието на всички – за мен е много важно да се проведе просветна кампания за гражданите, да се работи на местно равнище. Това е една от целите в съобщението на Комисията за научно-развойна дейност. Искам да напомня и за решаващата роля, която играят малките и средни предприятия в сферата на биоекономиката. Трябва да видим как можем да ги насърчим тях и техните научно-развойни инвестиции, инициативи, достъпа до финансови инвестиции, за да могат да получат повече ноу-хау. Подкрепям становище на докладчика, че е важно да се осигури добро професионално обучение на регионално нивище в сферата на биоекономиката. Нуждаем се от високо ниво на ноу-хау и съответно професионално обучение, както и съответното следение на сегашните и бъдещи политики в тази сфера. Много добра идея е да се създаде механизъм за наблюдение. Необходимо според мен е да се разработи и пътна карта, за да се следи развоя на тази политика. Благодаря. Аникас Хозелеус. θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την συγκήτρια γιατί είναι ένα θέμα που σχετίζει. Искам да благодаря на докладчика. Това е въпрос свързан с предишната тема за промишлената политика. Защото наистина имаме промяна на посоката. Загърбваме старата промишленост, която ни е известна през миналия век и се обръщаме към нов тип економика – която се основава до голяма степен на нови суровини и е, може да е много важна за регионите. Възобновяемето източници на енергия са много важни в това отношение. тази политика, економическа политика, изисква системно наблюдение, за да се избегнат е, проблемите. Иначе до никъде няма да стигнем. В миналото са провеждани опити, които не са се увеличали с успех. Затова трябва да отправим поглед към бъдещето и да избегнем проблемите или капаните, свързани с лошо управление на ресурсите. което ще засегне сериозно производството на хранителни продукти и горивата. Трябва да се проведат изследвания за моделите на потребление, за да си свършим надлежно работата във връзка с биоекономиката. Економическ... Ние провеждаме економическа, социална и екологична политика и те се вписват и в контекста на биоекономиката. Важни са и за регионите. Трябва да направим така, че регионалните власти да участват в подобни начинания, да речем, в контекста на възстановяемите източници на енергия. Биоекономиката е важно средство за подсилване на регионалната на регионалното развитие. чрез създаването на регионални кластери може да се използват предимствата на някои райони в сравнение с други. Да речем по линия на ноу-хау, ресурси, суровини, на които са богати някои области и така да се изградят мрежи от райони. Да ви дам пример, в редица райони няма природен газ, той се внася. В други обаче Селското стопанство и горски фонд е, се управляват по такъв начин, че могат да се изнасят продукти в други райони и се осигурява по-голяма степен на независимост. Не е необходимо да се внасят енергийни източници, например. Трябва да се води диалог, да има обмен на челен опит на европейско равнище Макар, че цялостната стратегия за биоекономиката все още не е разработена, все пак има вече на лице ноу-хау в различните райони. Да вземем преди производството на вино, бира в регионите. Извършват се много изследвания в това отношение и ние може да се възползваме от това. Така нека да проучим научните познания, които вече са събрани за биоекономиката. Има и друг положителен момент. Могат да бъдат привлечени и малките и средни предприятия. Разбира се, промишленият модел се променя. Вече акцента не е върху тежките промишлен... тежката промишленост и големите предприятия. Акцента е върху по-малките предприятия и те са по-податливи, по-подходящи за такъв тип зелена биоекономика. Според мен тези промени са важни и полезни, за да бъдат доведени до край. Обаче са необходими финансови механизми, като Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд – а също и фонда за морско действо и рибно стопанство. Това са механизми, които трябва да се използват по-добре, да се стимулират, за да се подпомогне биоекономиката. И на последно място има една опасност, на която искаме да се спрем ние зелените. Говоря за генно модифицираните организми, ГМО. Тук трябва да сме много внимателни. И да запазим биоразнообразието. Тази тема, разбира се, е свързана и с други проблеми. Определено е въпрос, който изисква предпазлив подход. Благодаря. Оджих Гаса. за слово, пани председкиня. Я бих хотел че... Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа, че биоекономиката е много важна за Европейския съюз, защото така се защитават невъзстановяемите източници на енергия и се създават възобновяеми източници на енергия. Затова много се радвам, че през феврари тази година излезе стратегически документ на комисията, в който се опоменава и наблюдението, обсерваторията, която трябва да оценява въздействието на биоекономиката върху економиката като цяло. И за това трябва да. Именно защото темата е толкова важна, трябва да отговорим на няколко въпроса. Финландия, Дания, Германия, Ирландия и Холандия са единствените пет страни в Европейския съюз, които имат някаква стратегия в областта на биоекономиката. Много е важно да се види какво се случва в другите страни и какви са плановете там. Обсерваторията ще има служители и бюджет и е, бих се радвала да разбера как е, е, ще действа тя в повече подробности. Има ли някой от комисията, който иска думата? Не, нямаме имена. Можете ли да се представите? Казвам се Силвия Неймат от Генерална дирекция научна дейност. От дирекцията, която подготви съобщението на Комисията за биоекономиката. Искам да благодаря на парламентарната комисия и на докладчика за отлично изготвеното становище и да се спра на няколко от въпросите, повдигнати от докладчиците в Сянка. Комисията си дава сметка, че дългосрочният успех на стратегията в областта на биоекономиката и плана за действие зависи от е, начина по който се прилага тази стратегия на регионално и местно равнище. Именно за това настояваме за широко сътрудничество с действащите лица в регионален план – много се радваме, че комисия, Комитета на регионите излезе с становище за биоекономиката в края на миналата година и че в него също се подчерта ролята на приложението на местно и регионално равнище. Същевременно се подчертава значението на синергия между структурните фондове, Хоризонт 2020, кохесионната политика и дори политиката в областта на риболова в насоките за интелигентната специализация, която Генерална дирекция регионални въпроси подготви, се подчертава, че много от инвестициите, които вече се правят, могат да бъдат включени в рубриката биоекономика. Разбира се, държавите членки сами решават дали да го направят, но се надяваме, че това предложение ще бъде прието. Нека да подчертая колко важна е информираността на потребителите по отношение на биоекономиката. Говорихме за ролята на образованието и професионалното обучение, чиято цел би трябвало да бъде да помогне на новите поколения да се подготви за участие в биоекономиката. Потребителите също така да, трябва да знаят как да могат да правят по-устойчиви избори между продукти и да привилегироват по-скоро екопродуктите. И е необходимо да се създаде един интегриран подход, който да включва различни отрасли, както и различни нива на управление – регионално, национално и европейско. И накрая, що се отнася до подготовката на националната стратегия, националните стратегии в областта на биоекономиката, да, вярно е, че някои държави членки са по-напред от други. Опитваме се обаче да насърчим и развитието на регионални стратегии в областта на биоекономиката, защото може да се окаже, че по този начин успяваме да съберем на едно място множество аспекти. Обсерваторията ще има за цел редовно да оценява напредъка и въздействието на биоекономиката. По този начин се надяваме, че ще се подкрепи провеждането на стратегии в областта на биоекономиката в съответните региони и е, обсерваторията ще работи с е, съвместния научно-изследователски център. Така че се надяваме, че по този начин натрупаната информация ще помогне за напредък в биоекономиката. Съвсем накратко, каза господин Нилсън. Изслушах дебата, изслушах комисията. Говори се много и за публично-частни партньорства. Добре, обаче не трябва ли да се вземе предвид значението на взаимосвързаността между биоекономиката и социалната економика. Защото социалната економика не е без значение. Това е начина по който хората се събират, обединяват и сами е, се справят с проблемите, с които се сблъскат. Ensinnäkin haluan... Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще коментирам. Първо искам да благодаря на всички колеги за отличните коментари, които естествено аз ще взема предвид. Също така очаквам и предложенията за изменение и допълнение на колегите. Много от колегите казаха, подчертаха ролята на потребителите. Може би наистина трябва да изтъкна това по отчекливо в моя текст. Знаем много добре, например, какъв проблем представляват опаковките, опаковачните материали. А, и в тази област трябва да навлязат биопродуктите, тъй, че е много важно и потребителите да бъдат осведомени, за да могат да се продават тези продукти. Възнамерявам да подчертая това в доклада. Няма да се спирам на отделните коментари, те бяха много полезни за мен. Много уместни бележки бяха направени и, както вече казах, ще ги взема предвид. Благодаря. Благодаря. От тук нататък остава да съобщим крайния срок за подаване на изменения. Той е 22 март по обяд. А сега точка 6. Становището изготвено от Оджи Власък за предварителното планиране на политиката и дългосрочните тенденции във връзка с е, бюджетните средства и изграждането на капацитет. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, много се радвам, че мога да говорим за планирането, което е от огромно значение за инвестициите и за бюджета. От гледна точка на субсидиарността е ясно, че дългосрочните економически стратегии и приложението на политиките в Европейския съюз включва участието на различни нива на управление европейско, национално, регионално, местно. И за да може да се засили административния управленчески капацитет, трябва да се предоставят съответните ресурси за планиране и за изграждане на капацитет. С такива средства разполагаме и в Европейски социален фонд, и в Европейския фонд за регионално развитие. Това е свързано основно с борбата срещу корупцията и с намаляването на административната тежест върху предприятията, върху укрепването на регионалната и местна администрация, и разработването на проекти за инвестиции. Многогодишната финансова рамка в последно време е, е, е щекотлив въпрос. Не са на разположение ресурсите по нея все още и мисля, че е добре да се подобри координирането работата по бюджета на европейско и национално равнище. Що се отнася до формулирането на политика, особено политика в областта на сближаването, тя е много важна, тя зависи до голяма степен от предвиждането на дългосрочните тенденции – и за това трябва да използваме информация, която вече е на лице. Например, проекта Европа 2030 година е изготвен от групата за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз в рамките на Европейския съвет, както и доклада Глобални тенденции до 2030 година, изготвен от Европейския институт за изследване на сигурността. Тези проучвания, както и други, а има много, могат много да ни помогнат. И е добре да има по-задълбочено сътрудничество, за да се създаде междуинституционална система за идентифициране на дългосрочните тенденции, така че да бъдат включени всички заинтересовани на лица, както и е, служителите на различните институции на Европейския съюз, включително и Комитета на регионите, защото всичко това се отразява сериозно на местно и регионално равнище. Това е всичко от мен. Очаквам вашите коментари. Франсуа Алфонси, заповядайте. Oui, Madame la Présidente. Euh, bon, c'est une question qui est effectivement intéressante à, à développer car. Euh... Благодаря, госпожо председател. Темата е действително е интересна. Що се отнася до Кохезионния фонд, както и социалния фонд, е много важно да имаме възможности да предвиждаме, е, и то в дългосрочен план, за да можем да подпомогнем всички участващи в приложението на интегрираните програми. Жалко е, че нямаме навик все още на европейско равнище. Може би с този доклад нещата ще се променят – да виждаме нещата в по-глобален план, за да може първоначално да проверим дали са подготвени участниците за този тип програми и след това да се провери от какъв тип допълнителна експертиза те имат нужда. Това е моят коментар. И мисля, че е, нашата позиция за политиката за сближаване е, е полезна. Благодаря, Ламбер Ван Нистерой. Благодаря. Много ми беше трудно всъщност да схвана за какво става въпрос, когато говорим по тази тема. Защото от една страна, разбира се, такът дебати в Европейския съюз, във връзка с економии бюджетни, а от друга страна вниманието се насочва към изграждане на капацитети в този доклад. Как ще ги финансираме? Как ще гарантираме това на всички нива да има съответно обучени хора? Ако контролираме финансовите средства, економиката ще тръгне напред, се твърди. А сега пък се предлага стимулиране по друг начин. Значи точки 6 и 7 наистина намират моята подкрепа в този доклад. Европейският съюз трябва да бъде по-открит към нови стратегии. Разбира се, че тук трябва да се спазва субсидиарността. Не може всичко да се свърши на европейско ниво. Просто е важно да се погледнем в огледалото, да определим кои методи ще сработят, кои структурни реформи трябва да се проведат а, в някои страни, примерно Испания за да може да се използва подобаващо и да се развива съществуващият капацитет, особено по отношение на работните места. Човек, който дълго време е заемал едно работно място, се радва на закрила и има придобивки, докато новакът на това работно място няма тази защита и трябва да чака с години, за да я получи. Така че много важен момент са знанията и изграждането на капацитета. А съществуващите системи трябва да се преразгледат и оценят критично. Това е същността на дебата. Едва тогава нашите инструменти ще окажат положителен принос. Сега, след като чух докладчика, разбрах малко по-добре за какво става въпрос. Благодаря. The... Благодаря. Не виждам никой от комисията, който има желание да се изкаже от парламентарната комисия, така че давам думата на представителите от бюрото на съветниците по економическата политика към кабинет на председателя Барозо. Заповядайте. Благодаря на госпожа председател. Всъщност по тази тема ще говори колегата Грем. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на парламентарната комисия, че ми дава възможността да поговоря за един от елементите на изграждането на капацитета и е, за по-инновационните мерки на изграждан, за изграждане на капацитет, които се приемат е, и предприемат е, сега. Трябва да гледаме нещата в световен план. Необходимо е да се изгради капацитет във връзка с промяната на политиките. Това е нещо, с което се сблъскват властите навсякъде. И в Европейския съюз, и в Вашингтон, и в Пекин, и в Дели. Работи се по проекта ЕСПАС, пилотни проекти които имат за цел да създадат е, по-добър капацитет и да помогнат на вземащите решения в европейските институции да натрупат съответните познания, които се основават и на емпирично натрупани доказателства и на, на способности за аналитични предвиждания. Бяха споменати е, е, два доклада и по-конкретно доклада Глобалните тенденции до 2000 2030 година. Там са, са включени е, въпросите за заетостта, устойчивото развитие, особено като се има предвид е, на предвиждания недостиг на някои средства, е, нарастващите и нарастващите бели петна в международното право. Така че Имаме втори бюджетен ред по проекта ЕСПАС, който обхваща 2012-2013 година е, и се засягат по-конкретно економиката, промените в обществото и международното управление. В настоящите три проучвания имат е, за цел да очертаят основните предизвикателства за Европейския съюз в периода до 2013 година и да очертаят евентуалните препятствия, с които ще се сблъска Европейския съюз от 2014 и от 2019 година нататък във връзка с цикъла на политиката на Европейския съюз. Целта е да се вземат предвид елементи, които засягат цялото общество, економиката и управлението. Тези три проучвания трябва да приключат през септември тази година. Те се провеждат под контрол на междуинституционална група за управление. От част от парламента, съвета, комисията и службата за външна дейност. Възоснова на резултатите ще бъдат подготвени основните елементи на последния доклад на ЕСПАС. Целта е да се очертаят важните връзки между различните елементи и да се види какво е тяхното въздействие за политиката от тук нататък. Крайният е, доклад трябва да е готов е, в първата половина на 2014 година, в началото на годината е, всъщност, защото трябва да се има предвид и това, че предстоят институционални промени. Във връзка с казаното от докладчика от докладчиците в Сянка, искам да настоя, че ЕСПАС представлява начин да се отреагира на конкретна потребност. По този начин действително действам. Аз работя в една работната група и виждам колко сериозно се действа. Целта е да бъдем готови за бъдещето и евентуално да имаме по-добра система за сътрудничество в рамките на институциите. Госпожа Хюбнер, а що се отнася до приложението на препоръките, за какво става дума? Все още не сте взели решение как на практика ще бъдат приложени резултатите, така ли? Какво очаквате от парламента? Как ще участват институциите? през генерални дирекции или ще а, тече връзката с парламента или централизирано? Можете ли да направите някакъв коментар? Да, госпожа председател. Както каза моят колега, това е единственият междуинституционален проект, който тече в момента. Това означава, че комисията, която управлява целият проект, комитета, който го управлява, се състои от представители на всички институции и на службата за външна дейност. И тази група ще натрупва информацията и ще представи препоръките в началото на 2014 година. И така, в, в момента парламентът може, е, е, вече участва в рамките на трите работни групи. Едната по економиката, другата по социалните въпроси, след това по управлението. Аз съм председател на работната група по економика и е, депутатите от Европейски парламент имат възможност да участват точно толкова активно, колкото и представителите на другите институции. Това е първата фаза. Оттам нататък Правителната комитет ще е изготви доклад, който ще бъде изпратен до всички институции в началото на 2014 година. Препоръките, направени от различните комисии в Европейския парламент, би трябвало да бъдат проведени от комисията, от депутатите, които участват в различните работни групи. И видях е, изготвения е, проект от доклад е, и мога да ви кажа, че а, е, той е, е в голяма степен в хармония с онова, което комисията вече смята, че е добре да се предложи за следващите няколко години. Председателката. Съжалявам, че трябва да кажа това, но може би а, е, трябва да сме изключително внимателни. А, и за това, моля ви, добре си помислете какви искате да са нашите препоръки за функционирането на този процес – защото в крайна сметка регионалната политика е политиката, при която се правят основни инвестиции. Това не трябва да се пропуска. Няма повече въпроси, така ли? Или коментари? Олдрих, искаш ли възможност да направиш последни коментар? Не. Мисля, че е добре, че чухме комисията. Ще държим връзка за да оточним нещата. Може да се наложи да се направят някои промени по доклада. И е, ще, се, е, е, ще държа връзка и с колегите от Комисията по бюджета. Благодаря. Благодаря. Все още не знаем какво ще стане при гласуването във водещата комисия, но 22 е, март в 12 на обяд е крайния срок за подаване на изменения. След това ще гласуваме през април, за да е, може в, през май евентуално да се гласува в а, е, водещата комисия. Затова предложих този крайен срок. Благодаря ви много. Благодаря на представителите на комисията, че бяха тук. Шон е тук. А, и можем а, спокойно да преминем към следващата точка, а, въпреки че а, действаме по-бързо от планирането. Тя е свързана с а, морското дело, морския транспорт и туризма в Европейския съюз. Well done to you. I hope you are with me. <laughs> So it's, a, uh, it's a pleasure actually to be involved in uh, giving. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имах възможност да работя по този доклад. Е, става дума за доклад по собствена инициатива и мисля, че документацията, изготвена от комисията, отчертава много важна зона на възможности за осъществяване на действителен економически растеж. За тази цел обаче трябва да се е, разработи инфраструктура за развитие на потенциала на моретата. На второ място необходима е правна сигурност, за да може онези, които имат желание да инвестират в е, много от областите, където има потенциал за растеж, да имат е, сигурност. Ще очертая някои от тези области. И също трябва да се има предвид факта, че тук става дума за морски е, и крайморски е, региони и териториални води, нещо, което по принцип е свързано с регионалното развитие и именно за това предложенията в тази връзка ще бъдат силно подкрепени от нашата комисия. Ефективното приложение на ресурси е много важно. Ресурсите трябва да бъдат целенасочено използвани, за да могат действително да доведат до някакъв напредък в областта на постигането на економическия растеж. В проекта становището говоря за синергизъм между използването на различни политики, за да се разработят кластери. Има различни инициативи на нива държави членки – на ниво държави членки. Има проекти, които са очертани като пример. Ето, например, програмата Инфомар в Ирландия и е, е, в, в която покрива 125 000 квадратни километра от най- е, добре развитите елементи на нашите териториални води и те и така програмата Инфомар се отразява сериозно в тази в този регион. Много важно да се насърчи устойчивото развитие на крайбрежните райони. Твърде често се оказва, че има засегнати групи хора и бизнеси, защото има приоритети, които се сблъскват. Това е сериозен потенциал и по този начин се отблъскват инвестициите и възможностите за създаване на работни места. Затова трябва да се преодолее това препятствие, и трябва органите, които се занимават с съответните политики, да работят в сътрудничество, за да могат да се определят съвместни цели, всички да виждат тези цели и да се борят тези цели да бъдат постигнати, а не всеки да си гледа от собствената камбанария. И така, необходими са ни ясни практически правила за ефективно управление на морските и креморски региони, е, всичко това трябва да бъде договорено в сътрудничество с заинтересованите страни и само така ще може да се развие потенциалът на морето. Един от, е, една от областите, в които а, е, съществува такъв потенциал, е, са възстановяемите източници на енергия могат да, да се използват а, силата на вятъра или силата на приливите и тези технологии не са за подценяване. Има пилотни проекти, които текат в момента. Те трябва да получат нашата подкрепа. И трябва да се създадат и възможностите за включване на тези точки в електроразпределителните мрежи, защото иначе няма никакъв смисъл да се разработват такива начинания. Така че инвестиции са необходими, но в момента, в който има правна сигурност, инвестициите ще дойдат. Просто е, трябва правна сигурност и инвеститорите трябва да знаят, че ще получат и подкрепа за е, осъществяването на своите ни инвестиции. Защото знаем, Европа е, в твърде голяма степен зависи от вноса на изкопаеми горива от други части на света. Бях на няколко кръгли маси и други срещи тук в парламента. И е, има предложение за разработване на газови находища на морското дъно все по-далече от брега. Това са предложения, които не трябва да се обезсърчават или спират, защото оценките показват, че потенциалът е голям. Това въжи и за моята страна и за много други страни. Много по-добре е в крайна сметка газът в Европа да идва от Европа, а не от страни с често нестабилни политически режими. Друга важна тема е аквакултурата. 90% от отрасъла са малки и средни предприятия. Те осигуряват 80 000 работни места, но повече от две трети от морските храни които се потребяват в Европа, всъщност се внасят. И така, а, отново и за аквакултурите трябва да разговаряме с хората, да видим от какво се безпокоят. Ето да кажем, знам, че в а, моята страна има предложение да се създаде голяма ферма за аквакултура близо до Галуей. Има а, спорове, възражения, трябва да бъдат чути всички позиции на различните групи, които имат различни интереси. Опасявам се обаче, че а, не, а, има опасност добри проекти да бъдат спрени още преди да е натрупана необходимата информация, за да се разбере дали или не те са а, полезни или опасно, а, опасни в областта на риболова потенциалът в Европа е огромен. И ако може и той да се развива по екологичен начин, отлично. Синята биотехнология също е област с огромен потенциал. Сините биотехнологии са, предлагат огромен потенциал, е, могат да се развиват медикаменти, косметика и прочие, така че там потенциалът отново е много висок и а, е, той не случайно а, е, бе подчертан на няколко кръгли маси тук в Европейския парламент. Това са е, типове бизнес, които могат да се развиват на места в Европа, където съвсем не се мисли все още за това. И накрая, но не на последно място. Туризмът по крайбрежните райони има огромен потенциал. Той нараства всяка година. Ето, например, в моята страна водните спортове стават все по-популярни и затова трябва да се разработи инфраструктурата. Има множество възможности за трансграничен туризъм, за разработване на пристанища, прекрасни идеи, които могат да създадат работни места, да помогнат да се развие потенциалът на морето и всичко това да стане по за начин, така че в крайна сметка Европа да стане много по-конкурентно способна и да ем, се справи с рецесията, в която е потънала днес и да продължава да се развива и да предоставя заетост. И така, потенциалът е огромен. Много е важно да подкрепим предложението на комисията и ресурсите да бъдат предоставени на разположение на онези, които искат да създадат и съответната правна сигурност и инфраструктурата, която да насърчи инвестициите в тези чудесни проекти и така. Синият растеж е новият растеж. Благодаря, госпожо, госпожа председател. Господин Патрис Тиролян. Мадам ла президент, chers collègues, permettez-moi tout d'abord... Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да, под... да благодаря на докладчика за неговия проекта доклад, който действително успява да очертае всички възможности за това да се възползваме от потенциала на синия растеж. Очертават се множество типове економическа дейност, които могат да, да помогнат за извличане на максимална максимално благоденствие от морето. Затова много се радвам, че се очертават всичките тези елементи във връзка с интегрираната морска политика. Честно казано, не можах да разбера защо точно комисията по транспорта бе избрана за водеща вместо нашата. това не ми стана ясно, но това си е друг дебат. Трябва обаче да се има предвид, че от всички тези дейности може да проистъкат дейности, въздействия, които са много тежки за околната среда и които в крайна сметка да спрат економическия растеж. Аквакултурите, туризма или експлуатацията на морските залежи и на залежите на морското дъно замърсяват сериозно околната среда. Това не трябва да се пропуска. Интегрираната морска политика би трябвало да настои да има а, координираност в подхода към морската среда и а, е, да се вземе предвид а, въпросите свързани с устойчивото развитие, нещо, което в съобщението на комисията не се вижда. Това трябва да става не само в Европа, но и в сътрудничеството с трети страни. А, морското пространство е пространство, което е и гранично, и пространство, което дава възможност за обмен. По този начин а, с партньорите си можем да си а, поделим и цената и ползите от използването на това общо пространство – и се е, опасявам, че това също като аспект е подценено от Европейската комисия. От друга страна, някои елементи в текста съвсем ясно показват действията на държавите членки по тези въпрос. Оперативният напредък е, финансират от Европейския съюз, обаче в тези региони не се подчертава достатъчно. Ако синьото развитие, ако синият растеж стане наш приоритет, тогава а, трябва и европейската политика да стане малко по-синя. И накрая, що се отнася до най-отдалечените райони, те са, а, за тях синия синия растеж е много важен – така ще може целият Европейски съюз да се възползва а, максимално от политиката за моретата. За тази цел е много важно да има координираност в подхода на Европейския съюз. Но, за съжаление, това е тема, която нямаше как да повдигнем в преговорите за бюджета, а без финансиране е, тези проекти могат да останат на полицата. Никос Хризохелос. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Благодаря, госпожо председател. Много важно е да се обсъди стратегията в тази област. Когато говорим за такива ресурси, става дума и за морските басейни, Зоните в тези морски басейни трябва да радат своя принос за устойчивостта и растежа. Тъй като те дават своя принос за заетостта и по-целесообразното използване на морските области, зони. Трябва да опазваме биоразнообразието в тези зони. Трябва да направим така и че тези зони да ни спадат в опадък, да ни спадне в опадък инфраструктурата в тези зони. Не трябва да забравяме какви са последиците от замърсяването в тези области. За тази цел трябва да разработим съответния механизъм за прилагане на устойчива стратегия за морските басейни. Различните европейски политики и механизми трябва да се допълват взаимно. По-конкретно акцент трябва да се постави върху клъстерите. Те са важни в това отношение не само от финансова гледна точка, от гледна точка опазването на морската среда и биоразнообразието. Ето защо трябва да се проведе дебат между европейските институции и на различни нива, включително и на правителствено равнище. Ние проявяваме голям интерес към участието в подобен дебат в нашата комисия. Често се случва следното. Стратегията трябва да отчита факта, че тези морски басейни не са свързани непременно с политиката само на една държава. Те имат трансграничен характер. Правните и екологични граници, така да се каже, не е необходимо да съвпадат. Ето защо трябва да направим така, че да се въведат съответните програми за квалификация, да се използва най-добре наличния ноу-хау, да се разработят научно-развойни програми в различните страни и региони, за да можем да се справим с новите предизвикателства. а и за да можем да разкрием нови сини и зелени работни места. Ето защо трябва да осигурим връзка с академичната и научна общност. Преди да говорим за всичките отделни средства, както бе обсъдено в комисията и в парламента, сега вече се нуждаем от по-комплексен подход, е, който да отчита и екосъобразната економика. Тук визирам насоките за мерките в крайбрежните райони, стратегията за предпазване от климатични промени, всички тези насоки трябва да бъдат приобщени и включени в регламента за морските басейни. Необходима е по-устойчива политика, за да се осигури устойчивост на инвестициите, които се правят сега всичко трябва да е изпълнимо от економическа и екологична гледна точка. Трябва да потърсиме форми за финансиране, билото съвместни начинания или индивидуални инвестиции. Както виждате, положението е доста сложно. Всички тези аспекти трябва да бъдат е, изчистени Нуждаем се и от съответните управленски програми, планове за управление, интегрирани планове за управление на крайбрежните райони. Свидетели сме на това, което се случва в някои крайбрежни райони, където са предприяти мерки без извършване на съответните проучвания което води до влушаване на морската среда. В моята страна 25 на 100 от тези зони са изложени на риск и опасност, именно заради този проблем. И така, макар и намеренията да бяха добре и да имаше желание да се постигне растеж, някои мерки доведоха до проблеми за местното население – възобновяемите източници. И тук има проблем. Нуждаем се от по-устойчиво управление. Трябва да направим така, че да се намалят емисиите въглероден диоксид и замърсяването. Това не може да стане обаче, а именно да намалим емисиите, като същевременно инвестираме все повече и повече в други форми на енергия, които водят до замърсяване на околната среда. Трябва да проучим и как стои въпрос с управлението на отпадъци, да речем в пристанищата, корабни отпадъци. В програмата за 2020 година се казва, че трябва да се сключват договори между местни предприятия, неправителствени организации с цел стимулиране на използването на кораби, които водят до по-малко замърсяване и подобряване на екологичната ефективност на корабите. В страни като Гърция има финансови затруднения, които много затруднява привличането на инвестиции в тези области. Но така или иначе всички тези въпроси са много важни за регионалното развитие. Може да се представите какво е положението и с островете, които са доста уязвими. И така трябва да видим кои кораби, кои плавателни съдове са по-екосообразни и как можем да насърчаваме конструирането на по екосообразни плавателни съдове. Балтийско море е създадена мрежа, но тя касае само този район. Няма подобна мрежа във всички райони. Крайбрежните райони и островите може да са в самия център на подобна политика за изграждане на мрежи във връзка с възобновяемите източници на енергия. Провеждат се някои пилотни проучвания. В момента трябва да се запознаем с тях, да се запознаем и с интелигентните мрежи, които се разработват. Рибарството и туризма са също много важни. Наскоро в пленарна зала бе обсъдена нова стратегия за общата политика за рибарство. за синия растеж би било много важно да бъде свързан с нови, новаторски методи за риболов. Трябва да затвърдим устойчивите методи на риболов, да се възстановят крайбежните райони и изолираните райони, да се създадат нови работни места и да се опази биоразнообразието. Това са все ключови области, в които трябва да обърнем внимание. Фонда за морско дело и рибарство трябва да се използва конкретно за мерки, които ще помагат за намиране на заетост в сферата на рибарството и нов тип работни места, заетост, които ще бъдат разкрити от подобни инициативи. Във връзка с туризма, тук трябва да насърчаваме предимствата, с които разполагат някои крайбрежни райони. Да не се поставя акцент върху бързия туризъм, по-бедните форми на туризъм, а да се инвестира в по-устойчиви форми на туризъм, в по-продуктивни форми на туризъм, които почиват на друг тип модели. модели, които да са устойчиви във времето. И така има голям потенциал екотуризъм, риболовен туризъм, спортен туризъм, заводни спортове. Могат да се разработят всякакви нови форми на туризъм. Не искаме обаче да се стигне до ефекта на бумеранга, а именно подобни мероприятия да доведат до отрицателно въздействие върху местното население. Благодаря. Eh, Благодаря, Франсуа Лефанзи. Ще бъда много кратък, госпожо председател. имам няколко неща да кажа във връзка с този доклад. Говорим за морски басейни, за връзка с съществуващите и бъдещи макростратегии по региони и ние ще внесем своето предложение за изменение в това отношение. Важно е да подчертаем, че с оглед на синия растеж е много важен, важна борбата с парниковия ефект – особено в Средиземноморския регион, но същия проблем има и в Атлантика. Това са двете допълнения, които са важни за нас. Благодаря. От името на докладчика сянка господин Учия искам да представя неговите забележки по проекто становището. Господин Учес приветства проекто становището на докладчика. Според него, крайбрежните райони са двигател на економиката. На него се падат над 5 милиона работни места и продуцира около 5 милиарда евро от БВП. Ето защо потенциала е много важен, при условие, че се направят съответните инвестиции и научни изследвания. В сферата на енергетиката има голям потенциал, именно приливните и отливни вълни, офшорните зони. Морските райони могат да помогнат да се спазят целите за енергетиката, като се минимизира земеползването и се намалят е, емисиите въглероден диоксид. Трябва да се разработи и друг въпрос а именно морския крайбрежен туризъм. Туризма в някои области е допълнителен източник на доходи за местното население, но в други, по-отдалечените региони и островите, това е единственият двигател на економическия растеж. Трябва да се направи повече, за да могат тези зони да получат адекватна инфраструктура, чрез привличане на публични и частни инвестиции. Морският туризъм е ключ за насърчаване на економическия растеж, като същевременно се осигурява разкритието на устойчиви работни места. Благодаря на докладчика. Мисля, че нашия докладчик в сянка ще внесе някои предложения за изменения по становището. Господин Хайсе Симас от Генерална дирекция Морски въпроси. Тук ли е? Или друг представител на дирекцията? Заповядайте. Накратко, само да кажа, че благодарим на докладчика и на комисията за положителните отзиви на инициативата за синия път. Казаното до момента очерта различните аспекти на синята економика. Термина, който спомена докладчика, а именно потенциала, е много важен Нашите усилия са насочени не към обхващане на цялата морска економика, а конкретни области, където могат да се разработят мерки с сериозен потенциал за бъдещ растеж и работни места и устойчиво развитие. Отбелязахме всичко, което се каза в залата. Напълно сме съгласни с него. Що се отнася до регионалната политика, ще се опитаме да преобразуваме всичко това в програмирането на регионални и структурни фондове. Има и много важен компонент, който е свързан с научно-развойната дейност, финансирането на новациите по линия на Хоризонт 2020. На последно място, правната сигурност, въпрос, който се засяга в становището. Комисията, както знаете, приеме миналата седмица предложение за директива за устройство на морските територии. Нещо, което, което надявам се ще допринесе за създаването на правна сигурност за предприятията, за да могат те да инвестират в синята економика. Благодаря. Шон, последно изказване. Благодаря, госпожо председател. Много съм окоръжен От последователността в изказванията на колегите и колегата от комисията, всички са съгласни, че тук има голям потенциал, но трябва да действаме внимателно, трябва да запазим необходимата структура, трябва да внимаваме и какво ще е отражението върху околната среда. Това е процес, който трябва да е поетапен, да видим кои са въпросите, които ще дадат най-бързи резултати и след това да преминем към останалите. Редица колеги вече визираха тези области. Една от тях е туризма. Тя може би ще е най-лесната, където ще се отбележи напредък. Другите ще дойдат с времето, ще добият значение с времето. Много съм доволен, че колегите казаха колко важно е да се използва енергийния потенциал на морето с оглед самите ние да си разкрием възможности за собствен добив на енергия тук в Европа, а не да внасяме толкова много от чужбина. Това е първоначалният етап. Той е доста вълнуващ. Във връзка с казването на комисията за правната сигурност, да, тя е много важна. Важни са структурните фондове, Хоризонт 2020 в контекста на научно-развойната дейност. Всички тези елементи са важни. Много се радвам от това, което чух. Да продължим работата. Благодаря за вниманието. Благодаря, Шон. Трябва да вземем решение за крайния срок за изменения и тук предлагам 22 март обед. 12 часа по обяд, 22 март, крайен срок за внасяне на изменения. С това приключваме заседанието днес. Ще помоля всички да напуснат залата и да останат само координаторите, тъй като сега предстои заседание на координаторите. Ако обичате, напуснете залата, възможно най-бързо, за да започнем веднага с заседанието на координаторите. Благодаря.